brazos y uh, Mr. President. Господин председателю, не искам да забавям парламента, но имаме 43 страници с предложение за гласуване сега. Ма, ужасяващо е всичко това. До кога ще го търпим? Не може процедурата за гласуване на парламента толкова време да не бъде уредена. Казахте, че ще започнем 12. Сега е почти без 10-1. И до кога ще свършим, не знам. Моля ви и председателя и бюрото съвсем ясно да кажат и на комисарите, и на министрите, и на който и да било, че те трябва да следват нашата процедура, а не ние да се съобразяваме с тях. Трябва да гласуваме, когато е записано, че трябва да се гласува. Каре колега, кари колега. Уважаеми дами и господа, колеги, искам да кажа само, че в 12.30 беше предвидено гласуването. Да, закъсняваме, но само с 20 минути, а не 50-те минути, които вие обявихте преди малко. Освен това, господин Фиранца наскоро се ожени. Искам да му пожелая всичко най-хубаво. И мисля, че всички в парламента ще са съгласни с мен да му пожелаем всичко най-добро и много щастие. Да, гласуването днес ще бъде изключително дълго. Стотици изменения. Трябва да гласуваме. Мисля, че това може да отнеме около 2 часа. Ще се опитам бързо да работя, но не искам по никакъв начин това да пречи на яснотата. Така че е, Разчитам на вашето сътрудничество, така че гласуването много бързо да върви и много ясно. Започваме с доклада на госпожа Ек. Моля, гласувайте. Гласуваме електронно. Можете да гласувате. Avete votato tutti? La votazione chiusa. Гласувахте ли? Прекратете гласуването. La relazione approvata Докладът е одобрен с огромно мнозинство. Браво на госпожа Ек. Продължаваме нататък. Следващия доклад, докладът Тошеновски. Има желащи да вземат думата. Докладчикът не е нужно да се изказва, но има право да се изкаже. Ако не иска да се изказва, моля ви нека да гласуваме. Гласува се електронно. Моля, гласувайте. Avete votato tutti? Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Одобрен с огромно мнозинство. Браво! Следващият доклад е докладът на господин Гланте. Отново електронно гласуване. Моля, гласувайте. Avete votato tutti? Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването одобрен с огромно мнозинство. Браво! Продължаваме. Доклада на Ройл. Господин Ройл, гласувайте. А, извинете. Е, гласуваме с дигане на ръка, моля. Гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Браво, господин Ройл. Докладът Свиевска. Ако иска докладчика да вземе думата, може. Не, не иска. Чудесно. А, иска. Извинете, имате право да вземете думата, така че е, имате думата. Господин председателю, това е много важен момент. За пръв път в историята на Европейския съюз ще се осъществи е, засилено сътрудничество. Искам да кажа две думи в тази връзка. Първо, и е, преди всичко е, искам е, да внеса едно актуализиращо изменение. Когато бе създадена препоръката и гласувана в правната комисия, има, настъпи промяна. 14 държави членки вече подкрепят този механизъм включително и Португалия. Затова в точка от преамбюла ге латинско трябва да променим броя на държавите членки от 12 на 14. Освен това, държавите, участващи в този механизъм за разширено сътрудничество, трябва е, да предвидят е, повишаване е, на осведомеността съгласно член 328 алинея 1 от договора за функционирането на Европейския съюз. Това не трябва да бъде използвано като средство за осъществяване на специфични задачи само от ограничен брой държави членки. Моля гласувайте електронно по доклада. Прекратете гласуването. Огном, отново огромно мнозинство. Преминаваме към доклада Шиклуна. Отново гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. И тук имаме голямо мнозинство. Браво! Следващия доклад Шулиан. Сурлиан, извинете. Имаме нужда от квалифицирано мнозинство. 369, 369 гласа. Моля, гласувайте електронно. Avete votato tutti? La votazione... Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Anche qui larghissimissima maggioranza. all'onorevole. Отново огромно мнозинство. Браво на господин Сурян. Доклад на господин Чернецки. Следващ. Иска ли господин Чернецки думата? Искам да кажа само няколко думи. Отнасяме се тук е, малко с съмнение към съвета, но пък от друга страна няма да го накажем или а, е, по някакъв начин да попречим, но се надяваме на по-ефикасно сътрудничество. Добре, сега гласуваме по ми 33, те са идентични, за, против, въздържали се, приема се. 12. 20, 38 и 46 идентични, моля гласувайте. 13, 21, 39, 47 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 23 за, против, гласувайте. Добре, ще направим проверка върху 23. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Изменението е одобрено. 41. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка искате? Добре, гласувайте по 19. Прекратете гласуването. Приема се. Добре, грешката беше моя. Вижте, че по никакъв начин не съм пристрастен, защото това е изменение от човек от моята група. Следващото изменение. За, против, въздържали се, приема се. Трето пада. 8 и 34 за. Против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 9,35 за, против, въздържали се, приема се. 27 и за, против, въздържали се, приема се. Второ за, против, въздържали се, приема се. Проверка електронна. Моля, гласувайте електронно. La votazione è chiusa. Прекратете гласуването. Одобрено е, прието е. Гласувам по изменение 10.36 за, против, въздържали се, приема се. Следващите изменения 14 и 28 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се. Тук обаче трябва да направим проверка. Моля ви, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Изменението е одобрено. Емендаменти 11.37. 11.37. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 44 за. Против? Въздържали се, приема се. 45, да. За? Против? Въздържали се, отхвърля се. 16 и 30 за. Против? Въздържали се, приема се. 15 и 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. 17 и 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. 18 и 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. 4. Заповядайте, заповядайте. Имате думата. Ние сме е, за е, освобождаване от отговорност, което ще се приеме с тази е, резолюция, но за съжаление има е, е, една глава, е, която гласи причина за отлагане на освобождаването от отговорност. Това трябва да се зачеркне също така и другото подзаглавие, по-нататъчни мерки. Благодаря. Мисля, че това, което казвате правилно, трябваше автоматично да внесем тази корекция. Ще го направим след гласуването. Отбелязахме това, което казахте. Е, изменение 4 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Момент. Изменение 5 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме за цялата резолюция в целия вариант електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. С огромно мнозинство се приема. Е, поздравление на докладчика. Е,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 Гласуваме за измененото предложение за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно за законодателното предложение. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Честито. Преминаваме на доклада Бауър ще гласуваме предложението за директива. Има две искания за заличаване на текстове, които са идентични от Комисията по заедостта и от депутати. най-вече тези под ръководство на господин Шулц, начало на гласуването. Гласувахте ли? Края на гласуването. Предложенията се приемат. Колеги, ви прего. Ви прего. Ви прего. Колеги, моля ви, моля ви, благодаря ви. Ha chiesto di parlare la relatrice? Докладчик иска да иска думата. Преди да й дам думата, ще дам думата на Европейската комисия, за да чуем дали Европейската комисия поддържа предложението. Заповядайте. Uh, Благодаря за дадената ми дума. Колегиумът на комисията ще е, помисли какви са възможните варианти, включително оттегляне на проекта. Незабавно ще се допитаме до държавите членки, за да видим как те прилагат правилата за работното време към самонетите шофьори и как следят за спазването на тези правила. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Il dossier ai sensi dell'articolo 56 Предлагам по смисъла на член 56 да, госпожа Перес. Благодаря, господин председателю. Мисля, че разбирам в следния смисъл изказването на комисията. Комисията ще оттегли проекта си, който ние отхвърляме. Ако това е така, няма нужда нещата да се връщат в комисията по заетост. Io accolto nelle parole della commissar- del commissario. Аз разбрах от това, което каза комисария, че ще се вземе предвид тази възможност. Е, ако е, да, вие имате е, право, госпожо Берес, ако комисията си отегли предложението, е ясно, че ни от страна на президиума няма да връщаме предложението в комисията, господин комисар. Благодаря, господин председателю. Казах, че нашия колегиум ще преразгледа евентуални възможности, включая оттегляне на това предложение при тези условия, като се има предвид степента на несигурност в отговора на комисаря, по, на основание член 56 алинея 3 искам това пленарно заседание да се произнесе по законодателния проект в смисъл отхвърляне на проекта на комисията и а, е, моля колегите да потвърдят вота си, а, е, като гласуват за така предложеното изменение. Онореволе Берес, questo е nel suo diritto. Госпожо Берес, това е ваше право. Е, докладчика поиска думата. Благодаря, господин председател. За съжаление, трябва да кажа, че една от а, опциите е, че срещу 25 държави може да се започне да се започне процедура за нарушаване. Председателката на комисията Перес Внеса предложение. Е, предлагам да се изкаже някой против, друг за. Кой е против предложението на госпожа Перес за отхвърляне на законодателното предложение? Никой. Добре. Кой е за? Пак никой. Но, но не è проблема. problema di... Chiedo scusa, colleghi. Скъпи колеги, искам да се извиня. По... Както е предвидено в правилника за работа, предложението на госпожа Перес не е недопустимо. Седнете. Ще гласуваме така, както е предвидено в правилника за работа за това предложение. Може ли да се изкаже един колега, който е за и един, който е против? Кой ще говори за? Господин председател, при предишен случай, когато наш, нашия парламент е гласувал за да отхвърли предложение на Европейската комисия, тогава ставаше дума за една директива, която беше свързана с нефтените залежи. Е, това беше върнато в съответната комисия, защото Европейската комисия ясно не подчерта, че ще оттегли своето предложение. Господин комисарят съвсем внимателно подбра думите си. Не съм съгласна с, с тълкованието госпожа Перес. Мисля, че трябва да се върне на ниво комисия, докато не знаем дали Европейската комисия ще отегли своето предложение или не. Bene. L'onorevole Chichester sostanzialmente ha parlato contro la proposta. Господин Чичестър се изказа против предложението на госпожа Перес. Госпожа Тора има думата. Да, искам да се изкажа за гласуване днес. Цитирам член 56 алинея 3 от правилника. Ако комисията не, отхвър... не оттегли проекта си, парламентът връща проекта в отговорната комисия без да гласува по законодателния проект, освен ако по а, предложение на председателя или докладчика или представители на политическите групи или поне 40 депутати, парламентът реши да гласува. Много е ясно. Ние знаем как трябва да се процедира и сега е редно да процедираме. Ми паре, каре колеги, каре колеги. Скъпи колеги, мисля, че правилника е ясен и недвусмислен за това. Нека да гласуваме за предложението. Законодателното предложение. Да гласуваме за а, предложението. Как да го направим? Сдигане на ръка. Кой е за? Кой е за? Кой е против? Ще проверим. Гласуваме електронно начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. La proposta dell'onorevole Beres è approvata. Предложението на колежката Парес се приема. Ha chiesto di parlare l'onorevole Svoboda. Господин Свобода, заповядайте. Благодаря, господин председател. Е, е, ние очаквахме това гласуване да протече по друг начин. И това щеше да бъде така, ако докладчика се беше придържал към решението в комисията. Моля за в бъдеще да се придържа към решението на комисията. Колеги. гласуваме е, електронно за пр законодателното предложение. Начало. Гласуваха ли всички? Все още гласуването тече. За край на гласуването. Резолюцията се отхвърля. Триста гласа срещу 263. Отхвърля се резолюцията. И процедурата приключва. Продължаваме с доклада Зомър. Да гласуваме. измененията на комисията Анблок за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме за изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25 за, против, и въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме. Начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 36 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 48. Устно изменение от страна на докладчика Зомър. Няма ли възражение срещу устните изменения? Докладчика, заповядайте може да представите вашето предложение. Тук става дума само дума за езикова корекция на немската версия. В версиите на останалите езици нищо не се променя. Това се прави единствено за юридическа сигурност. Става дума за промяна на думата за неопаковани стоки само в немската версия. Има ли възражения срещу това устно изменение? Però colleghi, io non voglio assolutamente influire sulle vostre volontà. Colleghi, не искам да ви упражнявам влияние, но това е, е изменение, което се отнася само за версията на немски язик. Мисля, че няма нужда да се внасят възражения. Не става дума за нещо по съдържанието, но всеки един от вас, разбира се, в правото си да каже да или не. Искам да апелирам към онези, които станаха, да не го правят за всеки случай. Изменение 48 е, за, против Ще проверим. Аперта. Е, Моля, гласувайте. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Viene accolto l'emendamento 48. Изменение 48 се приема. 50-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Изменение 50 се приема. Извинете. Е, вдигате добре ръка. 64-то за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 65 за. Против. Въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля, но нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 73 за. Против. Въздържали се. Приема се. 73 за. Против. Въздържали се. Приема се. 78 раздел на гласуване по първата част. Моля за. Против. Въздържали се. Приема се по втората част за против. Въздържали се, отхвърля се. 80-то е изменение за против. Въздържали се. Приема се. 91 за. Против. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. L'emendamento è respinto. Emendamento 95. Изменението се отхвърля. 95-то изменение. За? Против? Въздържали се? Приема се. 104 за. Против? Въздържали се? Нека да направим проверка. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. La votazione è Край на гласуването. Приема се. Chi фаворе. 109 за. Против. Въздържали се. Приема се. 114. Chi фаворе? 114 за. Против въздържали се, приема се. 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. 124 за, против, въздържали се, приема се. 30. 130 има на изменение от докладчика. Искате ли да направите това предложение, госпожа Зомер? При това изменение става дума за обозначаване на продукти, които съдържат наноматериали. Аз съм съгласна с предложението, но е, бих добавила, че, става, че трябва да става дума за стабилен наноматериал – когато става дума за захар, е, тя е смляна е, при пудрата е захар, но частиците са достатъчно стабилни. Т.е. тук трябва да добавим стабилен наноматериал. Има ли възражения? Има над 40 колеги, които са против това основно изменение, така че то не е допустимо. Гласуваме по изменението в настоящия му вид по 130 за. Против, въздържали се, приема се 131 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. La votazione chiusa. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. 152 изменение за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Емендаменто е апровато. Емендаменто 163. Ги Приема се 163 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 165 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 167 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 169 за. Против. Въздържали се. Приема се 172 за. Против. Въздържали се. Приема се. 181 за против, въздържали се, приема се. 185 за, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменението се приема 190 за, против, въздържали се, отхвърля се 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 193 за против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 194 за, против, въздържали се, приема се. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. 205 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. La votazione chiusa. Prende на гласуването. Е апровато. Приема се. 210 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 212 за. Против. Въздържали се. Приема се. 232 за. Против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. La votazione è chiusa. Е апровато. 233. Край на гласуването приема се 233. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 244. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 286. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39 за. 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. 292 за. Против. Въздържали се. Приема се. 350 за. Против. Въздържали се. Приема се. 293. Votazione aperta. Поименно гласуване, моля гласувайте. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Larghissimissima maggioranza. С голямо мнозинство се приема 265 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 283. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84. За. На Комисията по околна среда. За. Против. Въздържали се. Приема се. А сега преминаваме към 326 за, против, въздържали се, приема се. 284 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 86 на Комисията по околна среда за, против, въздържали се, приема се. Изменение 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 326 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по 257 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 изменение на Комисията по околна среда за, против, въздържали се, приема се. Поименно гласуване по 251. Моля, гласувайте. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. Поименно гласуване по 252. Моля, гласувайте. La votazione е conclusa. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 253 за а, извинете, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Госпожа Уилмот. Има устно изменение, имате думата. Господин председател, бих искал да предложа следното да се преместят думите происход, да, така че да става, да, се, да е записано страната или мястото на происход. Мисля, че това е по-прозрачно за потребителите. Има ли възражения? Изглежда, че е малко крайно това да се противопоставяте на едно езиково изменение, но ако настоявате, тогава нека да гласуваме разделно. Започваме с изменение 101 по първата част. По именно гласуване, моля, гласувайте. Лекюза. Край на, Край на гласуването. Votazione la seconda parte anche per appello nominale. По втората част също по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Тази част отпада. Emendamento 254. Ки е a favore? Chi è contro? Изменение 200. 351 е, за, против, възражали се. Не виждам много ръце. Моля, гласувайте отново за, против. Докладчикът. Госпожа Замер. Äh, Благодаря, господин председател. Първата част на 101 бе прията, втората част бе отхвърлена и за това, ако правилно се ориентирам, от е, изменение 328 е, трябва да се гласува текста. Става дума за техническото адаптиране е, в резултат на влизането в действие на Лисабонския договор тъй като се въведе понятието делегирани правни актове на мястото на процедурата комитология. Така че, според мен, този текст трябва да се гласува. Права сте, госпожо Замер. Ще гласуваме за 328 по именно гласуване. Започваме с гласуването. Край на гласуването. голямо мнозинство. Прие се. А, сега а, 300... 351, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 266, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 333, кой е за, кой е против? Въздържали се? Приема се. 334 за, против, въздържали се. Приема се. А, Господин Шулц, аз не разбирам немски. Но ако говорите на италиански с мен, нямам нищо против. 311. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се. 267 за, против, въздържали се, отхвърля се. 324 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 121 на Комисията за околна среда за против въздържали се. Комисия за околната среда. Изменение 121. Така, отхвърля се. 125. Кой е за? Има ли против? Въздържали се? Приема се. Нека да направим проверка за 125-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сто двадесет седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 128 изменение за против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърли. 264 за, против, въздържали се, отхвърля се. 294 за, против. Нека да извършим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Триста тридесет и шест. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 259. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 337. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 338 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 268 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 295-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Да. Моля ви. Имате думата. Благодаря, господин председател. Всъщност, тук искам да кажа, че в текста се изменят някакви неща на изменението на НП. Е, нито то, нито оригиналният текст засягат трансмазнините и това означава, че оригинални текст трябва да се гласува дори ако 295 се приеме, защото трансмазнините са много важен въпрос за много хора тук. Sommer. Ohne eine inhaltliche Debatte führen zu wollen, das ist... Не бих желала да започваме дебат по съдържание, но би трябвало да се ръководим от указанията в списъка за гласуване. Изменението е внесено от НП. Става дума за член 29.1.1b. Текста би трябвало да се задраска. Колегата Шлютер е, има предвид това, е, че в Комисията по околна среда е, текста е гласуван отново, само че вече с означението БА. Тоест, той има предвид това, че член 29.1.1.b е всъщност извънредно допълнение, което не е отразено в списъка на гласува, за гласуване. Мисля, че ние би трябвало да се придържаме към списъка. А след като изменение 190 се приеме, би трябвало да отпадне необходимостта от гласуване по изменение 140. Но мисля, че колегата Шлитър можеше да ни информира предварително. Така че предлагам все пак в допълнение, макар и така, спонтанно включено, да гласуваме 144-то изменение. Моля ви, госпожо Замер, кажете ми дали господин Шлита има право или няма право. Няма право, казвате вие. Добре. Тогава гласуваме за 195. Моля ви, по именно гласуване. Гласувайте, ако обичате. Нима вече приключихме с този текст. Добре, тогава 144-то изменение отпада. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменението се отхвърля. А сега гласуваме за 144-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 144 се приема. Извинете грешката ми, но наистина беше доста сложен казус. А сега моля да гласуваме по изменение 312 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Това предложение се отхвърля. Но преди това трябваше всъщност да гласуваме за 280, 269. Така че сега гласуваме по изменение 269 за против, въздържали се, отхвърля се. А сега по 145-то изменение, по именно гласуване, моля, гласувайте. Изменение 145 се гласува в момента. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по изменение 146. За. Против. Тъй като никой не вдига а, ръка, може би да направим проверка. Първо докладчика. Трябва да гласуваме за 300 39 става дума за това е, техническо адаптиране и промяната в текста, свързана с делегираните правни актове. Да, права сте. Права сте, госпожо докладчик. Сега гласуваме по 339 изменения. изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. А сега дойде ред на 146. За, против, въздържали се. Приема се. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 146. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 340. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 341. Е, първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част на 341. За против, въздържали се, приема се. Триста и тринайсто изменение също в две части. Първа част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме втората част на 313. Също по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 313, внесено от три групи. Гласуваме първа част. Госпожо Зонер. Ние отхвърлихме двете части на 313, така че сега трябва да а, гласуваме по 149. Да. Може би да е, направим все пак проверка по 313 първа част. Мисля, че трябва да гласуваме и тези части на изменението, внесено от три групи. Приема се втора част по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега ще гласуваме 297. По именно гласуване, господин Шлитър. Тук говорим за член 31.3. ЕНП иска да заличи задължителните дневни стойности. Е, но а, ние сме против 313 и в крайна сметка се взе решение за промяна на член 38А1 нов, а, което няма как да стане, ако се а, приеме другият член. Алора! Това са по-скоро така на намеренията много ви моля, е, гласуваме по 297. Е, гласувайте, ако обичате, край на гласуването. Да, това бяха по-скоро, каза предишния оратор, обяснение на намеренията и на гласуването, а не гласуване. Отхвърля се 297.9. А сега 314 изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувайте, ако обичате, край на гласуването. Отхвърля се. А сега 151 изменение за против, въздържали се, приема се. 153-то изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 298 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 299 за, против, въздържали се, приема се. 315 изменение, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 316 поименно гласуване, моля гласувайте. La votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. Докладчика. 316 не трябваше да се гласува, господин председател, тъй като 316 липсва и отпада, след като ние сме гласували по 313. Ние гласувахме по изменение 313 в двете части. А, извинете, да, сега си припомних наистина, че ние не приехме 313. Да, да, да, да. Отпада забележката. Понякога. Ние сме прави понякога. Вие така, че всичко е наред. Сега Нека да гласуваме 158-162. Да, за, против. Въздържали се, приема се. Сега 300 по именно гласуване. Кой е за? Приема се. 342 отпада. 342 отпада. Както и 166. 121 за, против. Извинете, 181. Отпада. 290 за, против. Въздържали се. Отпада. 270 за, против, въздържали се, отпада. 271 за, против, въздържали се, отпада. Отхвърля се, извинете. 325 за, против, въздържали се, отхвърля се. 291 за, против, въздържали се, отхвърля се. 178 за, против, въздържали се, приема се. 272 за, против, въздържали се, отхвърля се. 180 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 273 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 184 за. Против. Въздържали се. Приема се. 184 разделно гласуване. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Двеста четири отпада. 301 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 346 кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 347 за. Против. Въздържали се. Приема се. 348 за. Против. Въздържали се. Приема се. 349 за. Против. Въздържали се. Приема се. 191 Докладчика госпожа Азомер по 191. Господин председател, точно при 346 вие казахте, че се отхвърля, но според мен оценката не бе е, точна. Е, междувременно при консултациите ние се споразумяхме по този текст и всички бяха на едно мнение. Моля да подложите отново на гласуване 346. Моля, нека да гласуваме по 346. А, моля, гласувайте по електронен път. 346. Край на гласуването. Да. Приема се. Дами и господа, предполага се, че трябва да тирате ръцете си. Може би вече сте се поизморили. Но не знам какво да правя, докато вие не ми кажете какво да правя. Моля, 191 по имено гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 303. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 332. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Отхвърля се. 322. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 196, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 304 за, против, въздържали се, отхвърля се. 255 за, против, въздържали се, приема се. 317 за, против, въздържали се, приема се. 275 за, против, въздържали се, приема се. 276 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 277 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 262 до 321 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 219 за. Против. Въздържали се. Приема се. 305 за против, въздържали се, приема се. 306 за, против, въздържали се, отхвърля се. 229 за, против, въздържали се, приема се. 263 за, против, въздържали се, приема се. Следващото отпада. 279 за, против, въздържали се, приема се. 280 за, против, въздържали се, отхвърля се. 236 за, против, въздържали се, приема се. 281 за, против, въздържали се, отхвърля се. 307 за, против, въздържали се, приема се. 256 за. 256. Кой за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 250 за, против, въздържали се, отхвърля се. 323 за, против, въздържали се, отхвърля се. 240 за, против, въздържали се, отхвърля се. 282 за, против, въздържали се, отхвърля се. 318 за, за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. 318. Край на гласуването. Отхвърля се. Двеста четиридесет и шест и и двеста четиридесет седем за против, въздържали се, приема се. 319 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка, моля гласовете. 319. Край на гласуването. Приема се. Двеста са. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 308. За. За 308. Против 308. Кой е за 308? Против? Добре. Електронна проверка по 285. Започнете гласуването, моля. Край на гласуването. Приема се. осем за против, въздържали се, отхвърля се. 22. Е, Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 309. Поимано гласуване. Моля, гласувайте. Лаводационе кюса. Край на гласуването.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 против, въздържали се, приема се. По именно гласуване по предложението комисията. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. Con una larghissima maggioranza la, la votazione da esito. голямо Поздравление за докладчика. Много ви благодаря. А, извинете, само една минута. Нека да гласуваме за законодателното предложение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И е така, отново огромно мнозинство. Да, думата на господин Дол. Господин председател, като отчитаме времето, аз бих поискал да подложите текста за економическото управление на гласуване, защото иначе ще трябва да го отложим това до петък сутринта. Председателят. Има ли възражения? Няма възражения срещу предложението на господин Дол. Тогава се съгласяваме изцяло с вашето предложение. Нека да гласуваме и по двата въпроса, за които ви говорихте. И така, сега първо по стратегията Европейски съюз 2020 година. Разделно гласуване по точка трета. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Точка 22. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. La seconda parte approvata. Втора част приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 12. Разделно гласуване. Първа част. по именно гласуване. Първа част. Да. Край на гласуването. Отново огромно мнозинство. Приема се втора част. Кой е за? Моля гласувайте. Не, няма да има поименно гласуване. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. И сега изменение едно. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 31. Разделно гласуване, поименно гласуване по първа част. Първа част. Всички, които са за, моля, вдигнете ръка. Против, въздържали се, приема се. Втора част. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Е апровата. И сега гласуваме по цялата резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отново огромно мнозинство и отново поздравления. И сега нека да предложа следното. Да гласуваме и по специалната комисия за финансовата перспектива. Това е единствено гласуване. Е за, против, въздържали се, приема се. И също така за делегацията за Кари Форум за, против, въздържали се, приема се. Благодаря ви много. Благодаря.